компетентните френски власти Компетентните френски власти ми изпратиха искане за снемане на имунитета на госпожа Милен Трушински в рамките на предварително наказателно производство. Освен това, са ми изпратили и искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Люпен в рамките на предварително производство. Съгласно правилника за дейността, исканията ще бъдат